Good afternoon, colleagues. We begin with the adoption. We begin with the adoption of the agenda. Добре дошли, колеги. Имате дневния ред. Точка 6. Проекто доклада за функционирането на Шенген. Докладчикът Куелио няма да е тук, така че доклада ще го разглеждаме на 8 март. Ако нямате против дневния ред, той е прият. Няма да имаме превод на галски. Сега, е, акта за приложение е, от 2018 година 1062 е заменен с друг. Това е акта за прекурсорите. На 2 марта сте получили документа има вътрешен срок за нашите членове за възражения. Моля, спасете го. На 28 февруари парламентът получи решението на комисията за системата за влизане и излизане за по-добър обмен на данните между държавите членки с цел за създаване на статистична база данни. Вие имате документа на 2 март ви е изпратен. Крайният срок за възражение го имате. Ако имате възражение, до 16 март, моля, обърнете се към секретарията. Протоколите от 15 юни са одобрени. Ако няма възражение и така, колеги, точка четвърта. Това е една от основните точки тази след този след обед. Добре дошли на Алая Сентър за тази дискусия. Това е смесен дебат. Тя е председателката на делегацията за страните от Макреба и заместник-председател на Комисията по външни работи, господин Кюсоперми. Добре дошли и на вас. И е така, колеги, това е много важен въпрос, много е сериозна ситуацията в Либия в момента. Радвам се, че може да имаме това изслушване съвместно, защото точката е наистина много сериозна. Предложихме съвсем наскоро да имаме посещение на, в този регион. Аз не можах да присъствам на, подго... на подготвителното заседание. Хубаво е, че сега ще говорим за това. Имаме представители и от външната служба. Е, госпожа Сендер ще ни въведе в е, материята господин Пърми след това и след това ще може да имаме дебата. Извинявайте, разбрах, че господин Пърми ще говори първи. А, от името на Комисията по външни работи, господин Пърми, имате думата. Ще говоря на испански. Благодаря. Наистина много е хубаво да може да говорим по тази тема днес. Много е важно, че ще може да говорим по темата с Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците. Какъв е контекстът? Е, имаме създадена вече екип за бързо реагиране е, между Европейския съюз и ООН. Видяхме напредък през последните месеци. Повече от 9000 мигранти бяха върнати, 200 хиляди беженци бяха евакуирани от Либия, но има още стотици хора, които живеят в много трудна ситуация в Либия. Много често те са в... затворени в центрове за задържане. Ние се опитваме да ги защитим, но все още има много какво да се направи на, от международна гледна точка. Трябва да усилим нашите нашите мерки, за да намерим политическо решение в Либия. Ние подкрепяме усилията на ОНЕ за включващ процес Нашата комисия следи ситуацията и е в постоянен контакт с специалния представител на генералния секретарят, доктор Саламе. Искаме да имаме е, е, точна дата за провеждане на допълнително заседание. Господин Пансери, за съжаление, не може да присъства днес. Преди няколко седмици той представи е, препоръки за Либия. Той ги представи пред съвета и комисията. На 23 април ще обсъдим тези препоръки. Ще ги гласуваме на 24 април. Госпожа Яла Сендер има думата сега. Благодаря. Аз също искам да приветствам представителите на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците. Ние подкрепяме вашата много важна работа в Либия. За нас това е една страна, която буди огромна загриженост. Много е важно да работим заедно с ОНЕ и да създадем стратегия за постигане на, една, на, една, на едно обхватно решение за цялата страна. Надяваме се в бъдеще тази страна да се стабилизира. В момента страната е много фрагментирана. И имаме нужда от глобална визия. На 24 януари имахме заседание. Имаше представители от страните от Магреб. Обменихме мнения по ситуацията в региона. И трябва да кажа, от тогава има положително развитие. Броят на разселените, на вътрешно разселените лица е много висок. Благодарение на усилията на не, много от тези бежанци, от тези вътрешно разселени лица можеха да се върнат по родните си места. Извършваме превентивни дейности е, за осигуряване на минните полета, но все още има много-много мерки, които трябва да се предприемат. О, на Европейския съюз имаха заседание в Триполи говорихме за сътрудничеството с либийските власти и за реакция на съществуващите проблеми. Благодаря на комисията за, тяхната, за, подкреп, за нейната подкрепа. Сега има възможност за една адхок делегация в Либия През последните седмици имаше различни проблеми от различно естество. Представителката, председателката на делегацията за Магреб страните, председателите на Либе и на Афет започнаха подготовката на това посещение. Ще ви информираме за по-нататъчните, за по-нататъчния напредък по тази мисия. А сега госпожа Кармен Сакар, председателка на Африканския съюз, има думата. Благодаря. Благодаря за поканата. Това ще ни даде възможност за това да покажем какви са нашите приоритети и какви са нашите мерки за нашите интервенции. Ще започна с един кратък обзор на това какви са нашите приоритети, т.е. приоритетите на Върховния комисарят на ОНЕ за бежанците. Най-напред искаме да усилим сътрудничеството си с либийските власти и да отговорим на хуманитарната ситуация в страната. Ние се опитваме да разширим програмите си, защото страната е в много нестабилно положение. Включително искаме да включим и областите, където има ограничен достъп. Нашите мерки са насочени към приемащите общности, към вътрешно разселените лица и освен това даваме помощ на бежанците и мигрантите. Ще се спре в подробности на всички от тези точки. Трябва да кажа обаче, че е, в Либия контекстът е много сложен. Е, ситуацията с по сигурността непрекъснато се променя. Динамиката е много интензивна. Въпреки това, от 1991 година работим в страната и за последните 20 няколко години трябва да кажа, че от 2014 година нашите операции се извършват от Тунис. Ние никога не сме напуснали Либия. Винаги сме имали представители в Менгази и Триполи. От 2016 година Върховният комисариат има мисии е, мисии, свързани с идентификацията и регистрацията на уязвими лица, лица, които имат нужда от международна защита. 500 и 550 хиляди са лицата, е, са обект на нашите дейности. Това са вътрешно разселените лица, около 180 хиляди Имаме беженци, които са върнати, около 340 хиляди и освен това имаме 47 000 беженци иммигранти. От 2016 година сме регистрирали около 10 000 бежанци, въпреки статуса за сигурност, който бе наложен на всички наши системи. Сега въпросът е какъв, какви ограничения се налагат върху националността. Ние винаги сме били карани да работим с седем националности. Това са сумалийци, суданци, еритрейци, етиопци, сирийци, иракци и палестинци. Въпреки това, въпреки това ограничение, ние, сме, ние работим с, и обсъждаме с либийските власти да включим и е, южносуданци и еменити. Върховният комисарият на ОНЕ все повече се ангажира с по-висок бюджет, с повече мерки – Е, когато, особено когато говорим за ситуацията в Тауерка, е, насочваме нашите мерки към семейства, които искат да се върнат по родните си места, но не могат вследствие на боевете. Около 50 километра на юго-запад от Тауерга. Това е една общност, на която е, даваме дрехи за зимата, вода и продоволствие. Около 200 проекта са проведени. Те са насочени към приемащите общности към вътрешно разселените лица и към бежанците. Сега по отношение на бежанците, ние работим с Международната организация за миграция. 6 от е, всичките горещи точки за приемане на бежанци се координират с Международната организация за миграция. Освен това, с либийските гранични власти работим за, по, по отношение на а, даване на международна защита и регистрация на бежанците. По отношение на механизма, механизма от ноември, механизма за бързо реагиране в спешни ситуации, по отношение на него трябва да подчертая, че от края на миналата година повечето от решенията на а, либийските власти да освободят а, хората от а, лагерите за задържане без следствие на едно вътрешно либийско решение. А, тези хора се прехвърлят към Нигер, така че ние сме евакуирали около 130 хиляди бежанци. 120 хиляди бяха прехвърлени благодарение на властите на Нигер. Те много се ангажираха и 312 хиляди бяха евакуирани директно в Италия, където правителството в Италия пое отговорността за защитата на тези бежанци и техния статут. Един от въпросите, който трябва да се подчертае, са трудните условия в лагерите за задържане и центровете за задържане. Там няма санитарни условия, вентилация, няма възможност за лично пространство. Въпреки тези предизвикателства, обаче Върховният комисариат прави всичко възможно за, тяхната, за идентификацията на бежанците и тяхната регистрация и евакуиране. Сега за презаселването. Тук има нужда от повече международна солидарност. Е, имам предвид тук квотите за презаселване. Опитваме се да работим с либийското правителство да помогнем най-вече на най-уязвимите лица. <clears throat> Трябва да намерим решение и това е за което се застъпваме, застъпваме, а именно легални възможности за миграция. През септември 2017 година се обърнахме с апел за 1300 места за презаселване. Това са лица, които бяха пре, прехвърлени в Тунезия. 450 хиляди. За тях е поет ангажимент от европейските страни, но въпреки това имаме нужда от повече солидарност. Ако решите да поемете 5 или 10 хиляди беженци, ние може да помогнем с регистрация, и идентификация, но въпреки това има нужда от много повече. Нигер. Нигер е получила до момента 120 хиляди 102 20 беженеца, но само 27 са продължили за Франция. Много е важно да се покаже на правителствата какво е солидарност, да се покаже солидарност с беженците. Международната общност трябва да поеме своята отговорност. И накрая, много е важно Върховният комисарят да има достъп не само до седемте националности, а и до други националности, т.е. до всички, които имат нужда от международна защита. Международната организация за миграция работи по евакуирането и връщането на хора от затворените центрове, но ние сме ограничени до определени националности. Е, хора, които идват от Централната Африканска република, Демократична република, Конго или други националности, може да нямат нужда от международна защита. Може би това е наистина така, но въпреки това е хубаво да имаме ясен механизъм за скрининг за и да осигурим, че никой, който не трябва да бъде връщан, не е върнат. Благодаря ви за думата за момента. Ако има въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря. Може наистина да има въпроси след малко. Благодаря ви. А сега смесената <clears throat> делегация на Африканския съюз и Европейския съюз посети Либия. Ще имаме кратък обзор на от е, това посещение. Основната ни цел е да защитим хората, които имат нужда от защита. Господин Морче от комисията, господин Пике от външната служба са сред нас. Те ще ни дадат този обзор. И така, от името на комисията Саймон Морче има um, Добър ден, дами и господа. Нека първо за протокола да подчертая, че голяма част от проектите и дейностите, описани от колегата от ВКБ ОНЕ току-що, до голяма степен са финансирани от европейски средства. това е много важно. Важно да се има предвид, защото става дума за отношение с доста труден партньор и понякога по някакъв път остава впечатлението, че Европейския съюз се занимава по-скоро с репресивни мерки, а подкрепата, като тази, която беше очертана току-що, се пропуска. 20... Между 21 и 23 а, януари пътувахме в Тунис и Триполи с колеги от ВКБ ОНЕ, Международната организация по миграция и колегата Мефло от службата за външна дейност и Маче Поповски от Генерална дирекция Добросъседство. Много важна делегация на високо ранище в Либия. А, имахме възможност да продължим някои от обсъжданията, които бяхме започнали на срещата в Абиджан. И а, ще ви представя някои от важните елементи. Срещнахме се с външния министър, с заместник вътрешния мини... министър, ръководителите на екипите за охрана на границите, брегова охрана на отглеждащи за мигрантите. Посетихме центъра Тарикалсика, близо до центъра на Триполи и един от Центъра за вътрешно разселени лица. И а, е, в центъра а, е, ни а, е, който ни показаха и който е близо до Триполи, който най-вероятно, тъй като ни го показаха, един от най-добрите центрове, най добри може би, но положението там, въпреки това, доста а, зле. А, да разгледаме различните маршрути на преминаване. Средиземноморския маршрут към Италия спаднаха с 66% пристигащи се, те са в сравнение с тези на 5 март 2017 година, т.е. от началото на съответната година до съответната дата. Първо да видим откъде са тръгнали тези хора. До края на феврари имаме 3700 е, души, които са пристигнали в Италия от Либия. Т.е. по-голямата част от хората всъщност са либийци. Обаче се увеличава броят на пристигащите от Тунис. Е, над 1200 от Тунис, над 1100, извинете. Е, ако погледнем пристигащите по тяхното гражданство, интересно е, много еритрейци, една четвърт от всички На второ място Тунис, една пета от всички пристигащи и идвам, и все повече пристигащи от Либия, граждани на Либия. Нещо, което не сме виждали в такъв голям брой до тук. Както колегата от не спомена, част от дейността, финансиране и от Европейския съюз, е прехвърлянето на 1334 ма, а, беженци и, и, от Либия, но може да се ускори преработката на отделните кандидатури на място. А, разговаряли сме и друг път тук. И вече имаме отговор за 40 000 от държави членки. 7 000 са от сред... Либия, Нигер, Три и половина хиляди поети ангажименти за отделни лица има за на хора от тези страни. Не искаме Нигер да се а, чувства принуден а, да се справя сам. Работим и с МВФ отново с, с извинете, Международната организация по миграция. 50 хиляди успешно са върнати от дома си от Либия и постигнахме целите, които бяхме задали от Абиджан. 15 000 души да бъдат върнати от края на ноември нататък. За центровете за задържане. Броят на хората там спада, но статистиките са много неточни. За това трябва да се вземат предвид под известни условия. Ние използваме и статистиките на Международната организация по миграция. Септември 2017 година 22 000 лица в тези центрове. Днес само 5000. Това беше едно от нещата, на които настояхме по време на посещението си. Настояхме нашите либийски партньори да направят така, че хората, които все още са в тези центрове, а днешно време, броят им да бъде значително намален. ВКБО не работи с, 7, с граждани на 7 държави и спрямо тези граждани и се работи много бързо. Трябва да се направи нещо за намаляване на необходимостта да се издават визи за излизане. Нещо, което е голяма пречка е, при е, извеждането на хора от Либия. Но в последната седмица се получи и сигнал, че е, има интерес да бъдат затварени, затворени всички центрове. Условията в тях в момента наистина не са добри. Направих няколко снимки по време на посещението си. А това, както казах, беше уж център, който си струва да бъде показан. Не, бе, не бяха добри условията там. Не бих искал да се озова на такова място, нито аз, нито семейството ми. има нужда от система за регистрация и проследяване на мигрантите. Граничната охрана на Рибия през последната година е спасила 3, 31 000 души. Виждаме значително намаление в загубата на човешки живот среди земноморието, но е важно да знаем кой бива спасен от либийската гранична охрана, къде се свалят тези хора на сушата и оттам нататък къде отиват. И как могат Международната организация по миграция и Върховния комисариат за беженците да поемат тези хора от там нататък и да организират закрила за тези, които имат право на нея. Другото важно нещо е приемането на стандартни оперативни процедури, за да има пълна яснота кой за какво отговаря при тези процедури на сваляне на сушата. И в тази връзка и въвеждането на системата за регистрация и проследяване. Бихме искали да се предприемат допълнителни стъпки към намаляването на системата на произволно задържане към система на предоставяне на приемни центрове. Един от положителните резултати от посещението на делегацията беше, че либийските власти заповядаха ремонта на центъра за преминаващи. И особено настояхме да има специални е, альтернативи на задържането, които да се предоставят на деца и на уязвими хора а, и никой да не бъде хванат в капан в такъв център за задържане. Говорихме и за работата с общините. На 7 март ще се срещна оперативния съвет със Северна Африка и най-вероятно ще бъде дадена зелена светлина за 50 милиона за проект, който ще се прилага от Италианска агенция за сътрудничество с 24 общини по маршрутите на преминаване и, по, и в други части на съответните територии. Още нещо за либийската брегова охрана. Нещо, което повдигнахме като проблем беше необходимостта от активно наблюдение на приложението на мерките. Работим с колегите от службата за външна дейност по три теми. Може би Венсан ще коментира събиране на информация, дистанционно наблюдение по море в международни води и на трето място – редовни срещи за преглед а, на ситуацията с а, е, либийската брегова охрана. Работим и с подкрепата на ВКБ ООН, за да предоставяме на либийските служители обучение за правата на човека – и служителите, е, които се обучават с европейски средства, работят е, задоволително. Беше полезно това посещение, добър диалог, добро начало на един процес, от който се надявам да се придвижим добре напред. Благодаря ви, господин Мораджи, от службата за външна дейност, господин Пикей. 5 до 10 минути имате, за да може да получите после въпроси. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, защото заместни генералният директор вече беше, е, ви даде доста подробности за част от дейностите ни, както и за резултатите от съвместното посещение в Тунис и Триполи на Комисията, СВД, Африканския съюз и агенциите на ООН. Работим в контекста на резултатите срещата в Адис между Европейския съюз и Африканския съюз – за съвместната група за миграционните въпроси. Тази среща създаде нови възможности за сътрудничество, за справяне с проблема с нелегалната миграция в Либия. Виждаме това по много признаци. Благодарение на тази среща на върха, ангажимента, който пое Либия, е вече е много по-прагматичен и проактивен. И в участието на създаването на политически е, на стъпки в областта на политиката. Освен това имаме по-добра подкрепа от е, африканските страни, страните на происход на нередовните мигранти в Либия тази среща на върха, както и създаването на работното звено беше много, бяха много полезни. Работната група по миграцията, която е либийските власти създадоха заедно с Международната организация по миграция, показа голяма ефективност, включително и по трудни въпроси, стана действителна платформа с диалог и създаване на приоритети за бъдещето. Какво означава това за действията на Европейския съюз, освен описането до тук от господин Морджо? Искам да спомена някои елементи от наша гледна точка. Първо, Европейската мисия за подпомагане направлението на границите. се установи в, деке... Е, в Триполи през декември и вече е напълно оперативна. Нещо, което помага е, за по-голяма ефективност на Европейската мисия за подпомагане на направлението на границите. Работи с Министерството на вътрешните работи, на правосъдието и на съотговорните за граничната охрана и на сухопътните граници и на морските граници. Освен това, Европейската делегация, делегацията на Европейския съюз, която официално е евакуирана в Тунис, постепенно засилва наблюдението си по функционирането на тази мисия за границите и посещава редовно Триполи когато си, обстановката за сигурност го позволява, въпреки един, веднъж два пъти дневно. Операция София продължава по море, продължава спасяването на мигранти, които са се насочили по опасния път към южните брегове на Европа. Продължава да се предоставя обучение на служителите на Либийската гранична охрана, не само за работа с нередовни мигранти и миграция по море, както и по, но и за правата на човека, както и хуманитарното право. Провеждаме тези обучения заедно с Върховния комисариат за бежанците. И двете мисии, и София, и тази за управление на границите – кандидатстват за подновяване и тази година. Нещо, което ще бъде обсъдено с оглед на миграционното измерение. И накрая, трябва да продължим да си даваме сметка, че сътрудничеството с Либия по миграцията се сблъска със своите ограничения поради нестабилността в страната, поради недостатъците на управлението там поради несигурността в страната. Напоследък има някои подобрения, но в крайна сметка сигурността продължава да бъде доста голям проблем. И нещата се мину... менят всяка минута. Нещо, което създава сериозни прагматични проблеми пред, пред а, проектите ни за сътрудничество. Затова трябва да продължим да работим заедно с ОНЕ за постигане на постоянно политическо решение за проблемите в Либия, за правлението на страната а, и да се проведат избори веднага след като това стане възможно. и да се постигне стабилност, включително и чрез обединяването на всички военни и паравоенни групи. под единно цивилно управление и да се създаде върховенство на закона в Либия. Ще продължим да работим по миграцията, по различните дейности, свързани с нея, новите проекти за общините, по миграционния път и други проекти за правлението на границите. И накрая нека отново да спомена регионалното измерение – и нашето намерение да продължим диалога и сътрудничеството с съседите на Либия и, и на изток и на запад, но най-вече на юг, Сахел и страните на юг от Сахара. И да работим за продоляване на корените причини на миграцията, с които се сблъскваме в Либия в момента.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 благодаря на колегата за представянето, свързано с цялата информация, която ни предостави. Аз съм докладчик в Сянка. Има препоръки за съвета и върховния представител за по-нататъчните стъпки, които трябва да се предприемат тази страна. Високо ценя вашата работа в тази страна, пак казвам. И в своите изменения вече споменавам всички дейности, които предприемате, свързани с а, спешните евакуационни мерки, които предприехте. Ще ви задам два въпроса. Пет хиляди човека, споменахте, все още са в центрове за задържане, управлявани от правителството, от държавата. Знаете ли колко са хората в другите центрове, които не са под контрола на правителството? Това е първия въпрос. Втория въпрос. Каква част от дейността ви в Либия се финансира или се финансира? От европейски фондове. И така, отново, втория въпрос. Имате ли конкретна идея? Първия въпрос е колко човека са в центрове, които не се контролират от правителството и втория е свързан с делът на европейското финансиране във вашата дейност. Благодаря, госпожа Бьорк. Благодаря. Има много въпроси по тази тема. Благодаря на гостите за това, че са тук и най-вече на представителите на ООН. Много е сложна работата, която се извършва. Благодаря. И така, въпросите ми. За доброволното връщане, организирано от МОД. Разбирам, че вие нямате достъп а, до тези хора и не може да направите проверка а, дали има или не е възможност за връщане. Това е програма за доброволно връщане по която вие нямате достъп до същите центрове, за да няма връщане. Това, което ме безпокои също са ограничения брой националности, докато имате достъп. Какво трябва да направим, за да се подобри това? Тъй като тук имаме риск от връщане отново. Още нещо което искам да знам повече, са местата, където пристигат корабите и какво се случва с хората. Те биват прехвърляни в центъра за държане. Можем ли да сме сигурни, че хората, които искат да получат убежище, ще го получат. Е, някакъв протокол за сътрудничество, той се споменава, аз искам да видя как изглежда той, как разделяте задачите, на местата, където пристигат. Не бива да финансираме затвори, защото за това, което говорим, в крайна сметка са затвори, а не центрове. Къде е напредъка по отварянето на тези центрове? Още нещо много важно. Кребрежните сили на Либия потъпват правата на човека и има над 50 на души, които са загинали точно от такива нарушения, извършени от крайбрежната охрана. Говори се за координационен център в Либия на спасяването и спасително-издирвателните операции. Става дума обаче за една държава, която не може да гарантира върховенството на закона и вие искате Либия да отговаря за определена зона в Средиземноморието. За мен това е напълно безотговорно. Какво се случва с тези идеи? Благодаря. Аргентини, please. С Аргентини. Благодаря. Искам да благодаря на ВКБ ООН и усилията бежанците да излязат от центровете за задържане. Искам да разбера Кои държави членки сега са обещали места за бежанците Нижер и които трябва да си тръгнат от Нижер, тъй като това не е решение за останалата част от живота им да бъдат заведени в Нижер. Трудно ми е да разбера как така една част от държавите не обещава места за преселване, а другата обучава либийски войници, които да попречат на хората да прекусат Средиземноморието. Няма нищо общо с тези два елемента. Ако нямаме никакви мерки за преселване, то тогава постоянно ще се занимаваме само с спирането на хората и няма да спасяваме животи. Либия не е Триполи, не е безопасна държава, е безопасен град. Пристанищата не са безопасни пристанища в тази държава. И тогава сътрудничество с тази държава и с тези пристанища е безмислено. Защо обучаваме крайбрежните им сили да спасяват хората? Защото когато спасиш някой кораб с европейски флаг, не можеш да го закараш до Ливия, когато си под флаг на Европейски съюз и затова обучаваме либийците. След като това правим, виждаме, че това не са безопасни пристанища. Иначе хората щяха да бъдат, да пристигат с наши кораби на либийските пристанища. Винаги ще е опасно да си на либийски кораб, защото ако ти свалят от малка на надуваема лодка или те извади от морето либийска а, лодка, знаеш, че се връщаш обратно и може да се окажеш в център за задържане. Това няма да успокои хората никога. Те няма доброволно да се качват на тези спасителни лодки или кораби, което води до бунтове, дори до насилие на такива кораби и лодки. Не знаем какво се случва при слизането на хората на суша. Следователно не трябва да има сътрудничество от наша страна в тази посока. Големи лицемери сме, ако не изясним проблема с преселването от Нигер. Служа Валеро. Thank you very much. I am uh, also reading your... Uh, Благодаря. Прочетах стратегията за намаляване на риска. Виждам, че в ВКБ е ООН подчертават ролята на НПО, на търговските кораби при спасителната дейност на юг. Петък се видях с една организация, едно НПО, което работи с спасително-издирвателни организации. Те говорят, е, те казаха, че се говори за криминализиране на тяхната дейност и се говори, че те са привличащ фактор за мигрантите за пресичане на Средиземноморието. Това бе обсъждано преди година, когато ръководителя на Frontex направи едно изказване в тази посока. Какво се случва обаче сега? Така зле ли изглеждат нещата, както ни се казва? Какво се случва по-настоящем? В спасително-издирвателните дейности. И накрая последен въпрос. Много се извинявам, много е неприятно, е, защото изтича времето, е, след това има комисар за съжаление. Всъщност не за съжаление, е, знаете какво искам да кажа. Не искам да кажа това, не исках това да кажа. Много е важен този въпрос и времето ни притиска. Биргит, последен коментар и въпрос, за да чуем отговори. Much, will... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. За мен е несъмнено, че онези хора, които ние наричаме либийско правителство, се опитват да работят оптимално. Ако погледнем обаче бедственото положение на мигрантите, а и на либийците, не зная как могат да организират работата си. Ако говорим за крайбрежните сили на Либия, те не са добре обучени, оборудвани. И тогава трябва да попитам къде са държавите членки, които да дадат своята подкрепа в тази посока. Разбирам, че мигрантите, които бягат от тези центрове в Либия, не искат да се върнат обратно Либийския бряг. Защото ще ги върнат в същите тези центрове. Решението според мен е да взимаме тези хора от Либия но да ги взимаме от Либия, ако разбирам правилно и цифрите, има около 500 хиляди души. Но само 40 хиляди са готови за международна закрила. Срамувам се. Срамувам се, че държавите членки не предлагат тези хора да отидат при тях. Ние сме над 500 милиона граждани. 40 хиляди души не трябва да са проблем за нас. Да се финансира Либия и центровете и не помага на никого. Надявам се да има други решения. Искам да чуя повече от ВКБОН, както и от комисията, от СВД, за да разбера какво се случва какво би помогнало и сега, и в бъдеще. Част от отговорите на Либе ще дойдат от посещението на нашата комисия. Ние се видяхме с крайбрежната охрана на Либия. Моля, кажете нещо, преди да чуем другите. Благодаря, председателю. Съвсем накратко. От това, което каза ВКБОНЕ господин Мадура, нещата не се връзват. От една страна, ВКБО не казва, че имат нужда от повече места за излизането от Нигер по финансови причини. От друга страна пък чуваме, че трябва да се ускори акредитацията, защото явно вече има достъп. Как може да има по-добра координация. Не знам дали ВКБ или комисията могат да ми кажат, защо има такъв пик на тунизийци. А има други националности, които не напускат Средиземноморието. Това беше конкретният ми въпрос. Благодаря ти, Аяла. Можехме да навлезем в по-големи подробности, но нека да получим един общ отговор от колегите. Първо от ВКБ ООН на някои от конкретните въпроси и след това по коментарите. Um... Благодаря. Ще се питам отговоря на въпросите, които бяха насочени към ВКБ ООН. Въпросът първо, който е свързан с тези 5000 лица, които все още са в център за задържане и колко са в центрове, които не се контролират от правителството. Ние нямаме отговор на този въпрос, защото неразрешените центрове за задържане не са центрове, докато имаме достъп. Те не са ни известни. Единствената реалност е когато сме изправени пред реални факти и когато установим, че има 18 000 души, които са задържани някъде други, другаде. Имаме достъп само до официалните центрове, а не неофициалните или нелегалните. Че не мога да ви дам отговор. Това, което знаем, обаче, че тези центрове съществуват. Колко са, не зная. Къде са, не мога да потвърдя когато получим информация. Обаче веднага, веднага говорим с правителството, за да проверяваме истинността на тази информация. За дейността, финансирана от Съюза. Съюзът финансира почти цялата дейност на ВКБОН в Либия. Независимо дали говорим за механизма за евакуация, превоз, подслон, обучение на властите. Не, абсолютно всички мерки се финансират, но има бюджет във всички тези дейности на ООН в Либия. Фонд 11 милиона отиват само за Либия и се очаква допълнителни средства 5-6 милиона евро да дойдат които ще се получат от Генерална дирекция ЕКО и е, доверителните фондове. Важно е да се подчертае, че за центровете за спешно превозване или преминаване, те ще бъдат обновени със средства на Съюза. Of nationality за ограничения брой националности и достъпа до връщане. Това по принцип се свързва с дейността на ООН по влизане в страната и решаване на проблема в Сомалия през 90-те. Либийското общество не гледа положително на предоставянето на обежище. За тях това е пряко свързано с местна интеграция, което се отхвърля от либийското правителство. Поради тази причина имаме достъп до определени националности, с които работим и които преселваме. Споменах тези националности. Трябва да кажа, че имаме традиционните арабски националности, които почива на принципа на братството, т.е. те се приветстват. Палестинци, сирийци, иракци се приветстват с добре дошли. Африканските националности, при тях има разбирането, че ВКБ-1 трябва да намери решение за извеждането им от страната. Трябва да се работи в тази посока повече от страна на Съюза, от други държави за настояване да се включат и други националности. Когато хората слизат на сушата в Либия и какво се случва с тях? Имаме достъп до 12 места, където се случва такова сваляне на сушата. заедно съм жънзорганизация по миграция. Хората биват изпращани в центровете за задържане, където ние ги регистрираме, събираме биоданни и оценяваме уязвимостта им или искаме правителството да ги освободи и те отиват в ЦДЦ, това са общинските центрове, които управлява ВКПОН. Правителството обаче реши, че е нужно да се подходи към евакуация. За това тези хора просто биват включени в списък за механизма за евакуация. Последния въпрос, на който мога да отговоря, знам, че ви притиска времето, кои държави са обещали места за хората от Нигер. Нижер. Франция. Вече има две-три мисии за водене на интервюта. Швейцария. Други държави също, като Италия, Норвегия, Швеция, Малта и други държави, разбира се, които не са членки на Съюза. Проблемът е кога ще могат да проведат интервютата и кога ще завършат проверките за сигурност след тези интервюта. Много е дълъг процеса. Затова само 25 лица физически са напуснали Нигер и са пристигнали във Франция. Надявам се това да отговори на въпросите, които зададахте към ВКБ ОНЕ. Извинявам се на госпожа Юрова за забавянето. Много е важен този въпрос. Има конкретни въпроси на нашите депутати. Е, ще помоля двамата колеги да отговорят. Съжалявам, че ви притискам с времето. Много са деликатни тези въпроси, но вие сте експерти, правили сте го. Много ви моля само някои от най-важните елементи. Е, много ви благодаря. Съвсем накратко, общите цифри. Сега, неточна е тази наука. МОД наскоро даже актуализира своите, извинете, МОМ актуализира своите цифри. 750 хиляди в момента са в Либия. Не защото има повече хора, просто са променили методологията, по която правят анализа. E Не всички тези хора искат да отидат обаче в Европейския съюз. Е, напротив, това са една част от хората искат да работят в Либия при ужасяващи условия. Що се отнася до обещанията за места за преселване? Имаме 40 000 места обещани, което покрива двата маршрута за пристигане – централния и източния от Средиземноморието. 14 държави са включени, 7000 места от държавите членки са обещани, от тях конкретно 3425 са места, които могат да подкрепят ВКБЛН с механизма за спешна евакуация. Италия, Швеция, Франция, но има и други места обещания, които не са свързани с конкретна държава, около 1300. Мисля, че в момента мога да кажа, че местата, които обещаваме ние, могат да помогнат за лицата в Нигер. Сега и в близкото бъдеще. В този момент има среща на борда, който се занимава с преселване на ВКБОН. Те работят в Париж и виждат, разглеждат какво може да се направи. От страна на ВКБОН е и от страна на държавите членки на Съюза, за да се ускори преселването от Нигер. Комисар Аврамополос ще пътува също там с министри на вътрешните работи на 16 март като част от това усилие. Благодаря на колегата от ВКБН, което обясни за финансирането. Смятам, че е много важно да се подчертае, че Европейския съюз се опитва да подходи холистично. Миналата седмица, нека ви дам още един пример, приехме едно предложение за 115 милиона евро, които ще отидат в различните части на доверителния фонд за защита на мигрантите и бежанците тези средства ще отидат в МОМ и ВКБОН. Що се отнася до крайбрежната охрана на Либия? Защо е важно, според мен, да обучаваме тези хора? Защото има много инциденти в териториалните води на Либия. Така че крайбежната им охрана не можеше да провежда спасително издервателни усилия преди година и половина. Нямаха кораби. С помощта на Италия им върнахме част от корабите, които бяха в Италия. Обучихме около 251 души в тази служба и създадахме механизъм за проверка, който ни дава възможност да сме сигурни, че хора, които не могат да преминат през проверките, няма да имат достъп до спасителните операции. Несъмнено е, така се спасяват човешки животи, биват спасявани хора от е, някакви опасни лодки, така се спасява техния живот. Да, много е трудно, Същото се отнася и до центровете за задържане. Нашата политика не е да подкрепяме тези центрове, но използвайки част от ограниченото си финансиране, МОМ влиза там и хората получават здравни услуги, лекарства, вода, храна, защото ако те не влязат там, хората няма да получат нищо от това, което току-що споменах. Това е избора, да им дадем нещо или нищо. Целта е тези центрове да бъдат затворени, да бъдат трансформирани в по-отворени центрове за прием и е една от целите ни трябва да бъде хората да не смятат, че трябва да рискуват живота си да прекусят а, Средиземноморието, да имаме ясна програма за преселване, както и програми за доброволно връщане, които да работят и да бъдат ефективни и ефикасни. И мисля, че с това покрих всички основни моменти. Um, it, it, it's getting difficult because the commissioner is also waiting and people... Комисията също чака. Идват и нови колеги. Става малко трудно. Е, ситуацията става доста трудна. Може би външната служба да каже нещо. Господин Пике, за две минути, ако обичате. Благодаря, господин председател. Сега за центровете за задържане и тяхното финансиране. Потвърждавам това, което каза е, господин Мортио. Ние наистина не искаме да подкрепяме функционирането на тези центрове. Върховната представителка казва, че тези центрове и трябва да бъдат затворени. А, ние това, което даваме за Либия чрез международните организации и искаме да облегчим въз... условията на тези, които са в момента в центровете, а ние не искаме да ги финансираме. Другият въпрос беше дали разследваме нарушение на човешките права. Да, правим го заедно с властите, винаги когато има подозрение на нарушение на човешките права върховната представителка се занима с, случай през 2017 година, в който бе замесен една неправителствена организация. Е, това е пример за това как реагираме в подобни случаи. А сега, на следващо място, за подкрепата ни към операциите. София, например, е, няма активи и персонал от държавите членки за София, например. Е, повечето от хората, които участват, са от администрацията на държавите членки. но това е по принцип нашата, нашето желание да имаме един холистичен подход на управлението на миграцията. Председателят, имате 30 секунди. Това не е европейска политика за презаселването. Трябва да има списък на държавите членки, които са поели обещание. След това е, чухме, че има 40 000 места, за които са поети отговорност е, и 1300 от Нигер. Е, но в крайна сметка тук няма политика за презаселване. Някой трябва да реагира. Това е просто това са просто по, по, пожелания, които се крият за тези цифри. Моля комисията да отговори до къде а, всъщност е стигнала политиката по презаселване. Председателят а, комисар Юрова ще е много недоволна сигурно. Не зная дали комисията може да отговори бързо естествено мога да отговоря. Мисля обаче, че наистина презаселването се случва в момента. 26 000 човека бяха презаселени и имаме бюджет за това, както каза и и колегата от Върховния комисаря, 312 човека бяха презаселени в Италия. Има бюджет за тази цел, евро са, се падат на човек. Има и презаселени хора от Нигер във Франция и има освен това хора, двама човека, които са презаселени в Румъния. Така че има координирани действия, има средства, които са определени за презаселването. И <clears throat> по принцип нашата идея е да подкрепим тези мерки още повече. Добре, ще имаме посещение в Либия. Благодаря за организацията на Алая Сентър, Благодаря за участието на комисията АФЕД. Благодаря на комисията, благодаря и на Върховния комисариат на ООН. Благодаря ви за този дебат и отново се изменявам към на комисар Юрова за това, че закъсняхме. И така, колеги, за да спесте време, ще започна с въведителните си бележки. Ако желаете да напуснете, бъдете, моля, тихи. So, colleagues, uh, this is the structured dialogue. И така, е, това е структурирания диалог с е, комисар Юрова, комисар, който отговаря за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. Very sorry. Um, Ще говорим за прилагането на работната програма 2017 година и приоритетите за 2018 година. Добре, дошли на госпожа комисаря. Моля за внимание, колеги. Има много голям спектър от въпроси които трябва да бъдат обсъдени, но от, комис... от госпожа комисаря ще чуем какви са приоритетите в е, работната програма на комисията за 2018 година. Е, госпожо Юрова, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да продължим диалога с вас. Няма нужда да се извинявате. Наистина темата е много важна, много сериозна и аз разбирам, че имахте нужда от повече време. И така, отново към нашата тема. Миналата година ни показа, че много може да постигнем, ако работим заедно. Искам да благодаря за чудесното сътрудничество с членовете на тази комисия. Знаете, имахме много досиета, по които работихме, които имат директно влияние върху живота на хората. През 2017 година какво постигнахме? Европейската прокуратура – това е един много важен за нас проект. Ние искаме е, Европейската прокуратура да започне да действа колкото се може по-бързо и да включи и не, вклю... и не участващи държави членки. Холандия реши да се присъедини и се надявам това да окръжи и други държави членки да се включат. В момента имаме 21 държави членки, които ще участват в дейността на Европейската прокуратура. <clears throat> Надявам се и други държави членки да последват примера на Холандия. Друго положително развитие е резултатът от преговорите по директивата за прането на пари. Тук амбициите са много високи. Благодаря ви за това. Надявам се, че може да разчитам и по-нататък на вашата работа за завършването на досието. Става дума за взаимното признаване на заповедите на конфискация на имущество, както и преосмисленето на регламента 45 от 2001 година за защитата на лицата, на, прераб... на обработването на лични данни от институциите на Европейския съюз, както и регламента за Евроюст. Аз лично ще участвам в приключването на тези досиета. Ще утре ще имаме първия триалог с системата ЕКРИС. А сега кратък обзор на приложението на регламента за защита на данните. На 25 май ще има обсъждане на общия регламент за защита на данните. На 24 януари ние излязохме със съобщение за постигнатия напредък и приложението на общия регламент. Е, там се описва какво трябва още да се направи от всички заинтересовани страни. На 25 май тази година всички заинтересовани страни трябва да са подготвени. Е, комисията се ангажира с пълно прилагане на правилата. В момента има 28 различни правила, които се прилагат. Ние искаме да има хармонизация. Излезли сме с насоки, специално към малките и средни предприятия и към физическите лица, така че да обясним какви са правилата и какво очакваме а, за тяхното прилагане до май 2018 година. Ще има информационни кампании, така че хората да знаят какви са техните нови права и как да ги прилагат. Парламентът играе много голяма роля в това досие, особено за заостряне на вниманието и предлагане на информация на гражданите. Общия регламент за защита на, на личните данни се оказва пример за подражание В момента ние говорим с Япония и Корея е, които третират е, това досие като приоритет. По отношение на Япония, ние се споразумяхме за пътна карта за адаптиране на нашите правни системи. В момента говорим за съдържанието и техническите подробности на решението. Нашата цел е да приемем проектотекст, текст през следващите месеци, след което да има процедура по адекватност. Ние ще информираме парламента за всички технически подробности. По отношение на Корея, интензивираме диалога за адекватност, оценяваме законодателството на Корея Ние бихме искали да приключим тези разговори до края на годината. Е, Корея и Япония са стратегически партньори за нас, особено в областта на защитата на данните. С този пакет за защита на данните ние искаме да защитим данните и в областта на наказателното право. Скоро ще излезем с предложение за трансграничната електрон, с трансграничното електронно обработване на данните. И тук става дума за различни случаи, като трафик на хора, тероризъм, отвличане, детска порнография. Много от тези области изискват достъп, директен достъп до доказателства, до е, данни. Някои държави членки решават този въпрос самостоятелно, но на нас ни трябва общ и солиден европейски подход. Подход, който да ни позволи да се изискват данните от даден оператор в друга държава членка, като се взема предвид принципа на проф... пропорционалност и опазване на личните данни. Предложението ще, взе... Предложението ще вземе предвид опазването на основните права и защитата на личните данни. С интерес очаквам бъдещите дискусии с вас, след като предложението е на лице и ви моля за подкрепа за надлежно обработване на това досие и приключването му преди европейските избори. Ние ще следим и развитието в САЩ, особено, що се отнася до проекто закона за използване на задокеански дан, данни. Имам предвид тук и казуса с Microsoft. След две седмици ще има обсъждания в САЩ. Ще се срещна с представители на, на компетентните органи и гражданското общество. Искаме да уважавайки международното право, да имаме по-добра защита на личните данни. Освен това, виждам нужда да уважим всички изисквания на САЩ, отнасящи се до щита за защита на личните данни. Има допълнителни стъпки от страна на САЩ обаче, които трябва да се предприемат. Моят тон към американската страна ще е много конкретен и твърд. Е, сега за по-нататъчните инициативи на комисията. Една комисия, една е, инициатива, която вече е ясна. Това е за законодателното съдържание. Препоръката е тук да се обхванат всички видове законодателно предложение, като Става дума за по-добра прозрачност за гражданите и за това как компаниите да идентифицират нелегално съдържание в интернет. Съдържанието трябва да бъде отстранявано по легален начин. Тоест, трябва да имаме баланс между ефективни мерки срещу нелегалното съдържание – той е заплаха от тероризъм и от друга страна защитата на сигурността на гражданите. Важно е да се каже, че текстът отразява факта, че само регулаторни мерки доказват ефективността, както се вижда от резултата, резултатите, които произвеждат кодекса по етика кодекса за поведение. Сега за върховенството на закона. Това е една тема, която е централна за тази комисия, зная. Зная, че ще говорите в подробности с господин Тимерманс по този въпрос следващата седмица. За 2018 година комисията е включила нова инициатива за укрепването на, право, на, на правоприлагането в Европейския съюз. Тази инициатива отразява нашите общи усилия за укрепването на върховенството на закона и за защита на нашите ценности във всички държави членки. Това предложение е планирано за есента. Ние стъпваме на полуките от предишните години. Освен това, вземат се предвид и работата на парламента, включително резолюцията от 25 октомври 2016 година Комисията също така подготвя и австрийското председателство, по време на което ще се проведе конференция за съдебните системи. В заключение искам да кажа няколко думи за спешните мерки, а именно предприяти по отношение на малцинствата в Европейския съюз. Няма европейска компетентност за малцинствата, но въпреки това, това комисията следи много внимателно държавите членки да следват всички приложими актове в рамките на съответната директива за малцинствата и борбата срещу ксенофобията. Трябва да има коректно прилагане на разпоредбите на тези директиви. Има процедури по несъответствие, неприлагане на правото на Съюза, инициативи предприяти срещу някои държави членки, а именно за нарушаване на директивата за защита на правата на ромите. Това са предизвикателства. В момента оценяваме тези мерки и вероятно резултатите от тази оценка ще бъдат основа за инициатива на комисията за периода след 2020 година. Освен това, насочени сме и към защита на правата на ЛГБТ и лицата. Мерките за защита на техните права са при, приложени успешно. Въпреки това, данните от последния доклад сочат, че има дискриминация срещу ЛГБТ и лицата. Радвам се, че наградихме 17% в 21 държави членка, членки, проекти, които подкрепят граждански организации, неправителствени организации, които защитават правата на ЛГБТ и лицата. И така, колеги, с интерес очаквам вашите коментари. Искам да ви благодаря още веднъж за вашата изключително ценна работа и за изключително, сътрудниче... и за изключително ценното ни сътрудничество в областта на правосъдието. Благодаря. Председателят, благодаря и за вашата работа, госпожо Юрова. Преди да преминем към координаторите, искам да кажа нещо за електронните доказателства, нещо, което засегнахте. Най-напред, ако има отлагане. Искам да ви го питам, защо ще се налага, каква е същността на това налагане, отлагане. Е, дали то ще засегне а, съдебното сътрудничество, дали то ще се държи на съдебното сътрудничество, т.е. член 82 или пък е, ще става дума за член 114, защото задавам тези въпроси, защото това е много важно за колегите. А и кога точно ще излезете с предложението? И така, координаторите имат думата. Госпожа Мецова. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че сте тук днес. Благодаря ви за отличната работа. Знаем, че имате доста важни задачи в областта на правосъдието и вътрешните работи, но в момента се намираме на много важен етап от развитието на европейския проект и според нас няма нито един въпрос, който да е по-важен от това демокрацията, върховенството на закона и основните права да се спазват във всяка една държава членка от, на Европейския съюз когато направихте изказване през миналата година, през октомври в Финландия, подчертахте, че сега е, е подходящия момент да се направи нещо за засилване на върховенството на закона. Абсолютно права сте. От тогава нещата се влашиха значително в Малта. имаше убийство на журналистка, която се бореше с разследваше корупцията. Имаше други. и много добре знам, че това е, се случва само когато е, се позволява от слаби институции. В някои страни върховството на закона е, се е влушило до такава степен, че има е, законодателни реформи, които е, изглежда, че изпълняват всички изисквания на хартия, но приложението им не съществува. На практика нещата изглеждат по един начин, но на практика са съвсем различни. И това ни е, обръща внимание на съвсем различната вече ситуация в Европа. Не става дума за отделни държави членки. По-ясно е от всякога, че имаме нужда от конкретен механизъм за върховенството на закона, който да бъде а, а, е, воден от експерти. Е, механизма за наблюдение на показателите в правосъдието е едно, но най-важното е политическите свободи и е, готова ли е комисията да е, работи по механизъм за тяхната защита, нещо, което беше изискано от парламента преди една година. Благодаря, нека да спомня, че ще има делегация на Конти и Либе в Словакия в други ден – е, нещо, което е бърза реакция от страна на комисията на случилото се в Словакия. Госпожа Сипа, благодаря. Благодаря на комисаря госпожа Юрова за това, че се спря на много от важните теми, по които работи и, е, и че е възможно да зададем въпроси по всички тях. Ще се спра на няколко неща. Първо, върховенството на закона. от години насам Европейският парламент настоява да се действа по въпроса за върховност на закон, но все още не сме получили отговор за това как можем да подобрим ситуацията. Роберта вече е, спомена Малта и Словакия, обаче е, също трябва да има предвид развитието на нещата в Польша, нещо, което е доста безпокояващо. Не ми се струва, че на този етап съвета всъщност реагира е, във връзка с процедурата по член 7, която трябва да е нормална процедура, когато приятели трябва да се допредят един друг, че нещо не върви. в Унгария изпрем Унгария не, така и не успяхме официално да повдигнем сериозните си безпокойства, свързани с корупцията и използването на европейските средства. И така, има ли нещо, което да се подготвя за подобно за подобряване на ситуацията и смятате ли, че в Европейския съюз има нужда от повече правомощия, за да може да има бърза реакция от държавите членки? А сега нека да се преминем към щита за личните данни. Много обвинения има. Единият въпрос е свързан с омбудсмана – Работната група по член 21 смята, че настоящата процедура не може все още да се разглежда като ефективна мярка за съдебна защита. И е, се предвижда евентуално да се прехвърли темата към съда. И така, какви са намеренията на комисията и какви стъпки а, е предприела комисията за коригиране на ситуацията и смятате ли, че ще бъде решена ситуацията преди крайния срок 25 май? Електронната лична неприкосновеност, засилването на правомощията на агенциите на Съединените щати за наблюдение на неевропейски граждани. Какво е въздействието на даването на тази авторизация върху правомерността на щита за личните данни и след това PNR обмена на данните за пътниците с Канада? Каква е вашата оценка на действието на системата и колко са средствата, които комисията вече е изразходвала по темата и след това? общи регламент за защита на данните. Не виждам напредък. Така че готови ли сте да преминете незабавно към процедури за нарушения по, към тези държави членки, които не са приложили този пакет? За по последния въпрос имаме, получаваме коментари, че има и малки и средни предприятия, които не са готови да действат. Бих се радвала да можете да отговорите на тази тема. Не става дума само за прилагане на ниво държави и членки. От ЕКР, госпожа Стивенс не е тук и искаш ни, е, е, ти думата. Благодаря много. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че сте тук на срещата на нашата парламентарна комисия. Винаги е много приятно да разговаряме за политиката на Европейската комисия. Два въпроса. Първо, позицията на комисията, що се отнася до пряката демокрация. В, момент, в Румъния в момента се предвижда организиране на референдум за естественото определение на понятието семейство и включването на това определение в Конституцията на страната. Един милион близо съгражданите на Румъния, които са поискали такава промяна. И политиците налагат натиск върху правителството на Румъния и искат да се спре референдума. Какъв е подходът на комисията към тази тема? Разбирам, че няма да се намесите но ми е опитно какво е вашето мнение за този факт, че хората искат промени и въобще какво ще се случи. Вторият ми въпрос – основните права и подхода на комисията – към ролята на родителите в възпитанието на децата. В Харта за основните права има 14, член 14, в който се говори, че родителите имат право да възпитават децата си така, както смятат за подходящо. Госпожа комисаря вече спомена някои очаквания свързани с ЛГБТИ. Моят въпрос е Какво е вашето мнение за подхода към понятието семейство? Има е, идея да се включи в е, учебната програма а, е, темата семейство. Може би и, това е въпрос на малцинствата. Софи, от името на Алде. Радвам се, че все повече страни има, в които хората смятат, че правителството а, не трябва да се меси в това а, кой кого обича, кой за кого се жени, кой с кого отглежда деца. Имам въпроси, които искам да добавя към казаното от Билги Зипъл и а, Роберта Месела, ПНР 702. А, и още един въпрос, който съм а, ви задала и с писмо, заедно с други колеги, с предложението на, на правителството на Съединените щати за създаване на Национален център за проверка, където се предвижда всички бази данни да бъдат свързани една с друга и там ще има и данни на европейски граждани, нещо, което а, нарушава всички споразумения, които сме договорили с Съединените щати, които сами по себе си не са а, достатъчно а, а, правомерни във всички отношения. А, вие имате репутация, че сте твърда с Съединените щати това са добри новини, тъй като през последните 15 години не сме били достатъчно твърди. В следващата точка фонда за съдебни дела, кои, който Европейски парламент е включил в бюджета. Какъв е е, на този етап е, е, резултата от приложението. Знам, че някои от служителите не са готови да го приемат и искат да го отслабят. И след това политиката не на Европейската комисия, доверието на, към нея, що се отнася до нейната роля на пазител на договорите, особено в областта на върховенството на закона и основните права и демокрацията. Мисля, че много европейски граждани са поразени от последното назначаване на новия генерален секретар на комисията, одобрено от всички комисари. Господин Зелмайер има планове не само за своята бъдеще, но и за правната служба на Европейската комисия. Получавам все повече имейли от граждани, които ми казват как изобщо мога да имам вяра на Европейския съюз като проект, ако най-силната институция се държи по подобен начин. И аз бих искала да разбера как изобщо се очаква да има доверие в нас, ако комисията, която не е просто административен орган, комисарите са одобрили подобно, подобна номинация. Как се случи това? Корнелия Ернст от Обединената левица. Да, благодаря. Много богата програма представихте. Сега, що се отнася до превърховенството на закона, това бе засегнато вече, но именно по тази тема е, държавите членки доста се разделят, а в същото време САЩ създават нова ситуация и налагат мита. Е, тоест, изправени сме пред една економическа война. И сега моят въпрос е. Как може да се преговаря на фона с е, САЩ, на фона на щита за личните данни. Променена ли е ситуацията? Какво може изобщо да се очаква? Моят песимизъм е безкрайен. Аз не искам да съм по черно гледа, отколкото ситуацията е, но имам една много не, незадоволителна ситуация. На второ място пакета по, за опазването на данните. На, през май трябва да влезе в сила този пакет, включително всички части, включително а, регламента за европейските институции и електронните доказателства. Но това, което преживяваме ние, е блокада от страна на съвета, който предпочита е, защитата на данните за някои области да, да няма такава защита. Например, Европол. Какво е вашето, каква е вашата реакция? Всички агенции, всички органи, правоприлагащите агенции, е, тези органи не могат да бъдат регулирани и то именно поради блокажа в съвета. Тоест, няма да сме готови на време, натискът се увеличава. Според мен, това е катастрофа, загуба на доверие между парламента и съвета. Защото тук се играе за време, безогледно и се при, при, и хармонизацията на защита на данните се подкопава. <clears throat> Накрая, вие говорихте за ромите, дискриминация на децата. Това, за това, чето сме говорили, трябва да има интегра... интеграция, трябва да има преосмислене на стратегиите за интеграция. Да, добре, обаче дали това е достатъчно? Какво имате предвид не смятате ли, че трябва да има по-ясни, допълнителни мерки. Скандал е това, което се случва с ромите. В почти всички държави членки има дискриминация на ромите. Имате ли конкретни стъпки, които да са обвързващи, а не просто да казвате, че това е компетенция на държавите членки? Greens, Благодаря, Джудит, за Аргентини и Зелените. Нека да благодаря на комисаря за новия проект за ЛГБТИ. Европейската комисия подкрепя а, прайдовете в държавите членки и подкрепя а, гражданската общественост за това да може спокойно да се говори за правата на всички принадлежащи към тази група и за включително и правата им на брак. Сега, директивата, хоризонталната директива за равнопоставеното третиране от 2009 година така и не се чува нищо по тази директива. Има ли някакъв шанс за напредък в съвета или в парламента? В съвета, извинете. И какво възнамерява да, да направи комисията? Следващата точка е правата на жертвите през 2011 година. Преговаряхме по темата. През 2012 година имаше официално приемане през 2015 година всяка държава членка трябваше вече да има органи, отговарящи за защита на жертвите, но това така и не се е случило в много държави членки. Планирате ли процедури за нарушение и колко са държавите членки, които са се погрижили да няма дискриминация между жертви с и без документация? да няма дискриминация между жертвите въз основа на право за пребиваване. Член първи. За мен е много важно да се приложи този член възможно е, най-коректно. Благодаря ви и за комплиментите за работата ни по директивата за борба срещу изпирането на пари. Заедно с естонското председателство постигнахме много добри резултати но все още има много държави, които все още не са транспонирали директивата за борба срещу изпирането на пари, четвъртата такава директива. Жалко е, че много държави членки, включително моята Холандия, все още не са приели, приложили тази директива, дори предишната не се е приложила все още. И накрая, многогодишната финансова рамка. Искам да разбера от комисията, ще получим ни предложения за условията, които се предвижда да бъдат обвързани с многогодишната финансова рамка, що се отнася до върховенството на закона. Има много европейски средства, които отиват в страни, които имат прекалено гъвкав подход към интерпретацията на понятието върховенство на закона и също на основните права. Благодаря. Благ... Ана Мария Кораца Бил. Благодаря, благодаря ви, госпожо комисар, за вашата инициатива и ангажимента за борба за, с нелегалното съдържание по интернет. Важен въпрос в усилията и на Европейския парламент за борба срещу сексуалната експлуатация на деца по интернет. Вие работите много активно по темата, подкрепяте безопасния интернет като инициатива и продължавате да оказвате натиск и на промишлеността за усилия за премахване на нелегални материали, включително материали свързани с сексуална злоупотреба с деца. Също сте ангажирана с Истанбулската конвенция. Председателят Таяни откри заседанието на пленарна зала миналата седмица и с изявления по въпроса за е, присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Парламентът се обърна към Европейската комисия, изисквайки е, диалог с държавите членки, е, в които тази директива все още не е ратифицирана. Някои държави членки, дори българското председателство е замразило присъединяването към тази директива поради погрешни интерпретации на понятието пол, което е записано в конвенцията. Е, мисля, че трябва да се окаже натиск на българското председателство да включи темата в работата на съвета по време на своя мандат. След това е, електронната нична неприкосновеност. Много е важно да се намери добро равновесие между високи стандарти на защита на личните данни и е, също време да не се пречи на иновациите, да има правна сигурност и да има е, съвместимост с регламент, общия регламент за защита на е, данните. И накрая, антидискриминацията за ЛГБТИ. Много е жалко, че директивата е замразена в съвета. Има ли каквато и да била надежда да се придвижим напред по темата. Благодаря ви, госпожо комисар. Merci, euh, Président. Merci, Madame la Commissaire. Euh, comme euh, ma collègue co-rapporteur avec moi sur... Кристин Бонфой, благодаря ви много, господин председател. Благодаря много, действително, по ратификацията на Истанбулската конвенция от е, Европейския съюз. Имам, отговор, е, искам, имам и аз въпрос към вас по този въпрос и искам много конкретен отговор. А именно, какво беше казано на работната група на съвета на 26 феврари, що се отнася до е, кодекса за поведение? И а, по темата имате пълната ни подкрепа за тази юридическа битка, която съществува между съвета и комисията и която би могла да бъде свързана или не с правомощията на Европейския съюз. Ние също поискахме от правната служба на Европейския парламент да допринесат със своята експертна помощ и те смятат, че Европейския съюз разполага с по-общи правомощия в тази област, за разлика от интерпретацията на някои държави членки в съвета. Също във връзка с казаното на, от Анна Мария Кораца Бил, България крайна сметка се отказа от а, а, ратификация, от плановете си за ратификация. България е а, страната, която е поела председателството в момента. Можем ли изобщо да разчитаме на работата на България по тази тема през тези 6 месеца? Очаквам конкретни отговори. Благодаря, ви, Сесил Кенге. Грация, комисаря. Благодаря, госпожо комисар. Едната седмица в Европейския парламент приехме доклад за положението на основните права в Европейския съюз за 2016 година. Там се отбелязва, че в държавите членки дискриминацията расте. Виждаме го в различни държави от Съюза. Особено, що се отнася до определени категории лица – мигранти, роми, както вече бе казано, и мигранти, особено от Африка. Това се забелязва все повече с стрелбата в мачерата преди няколко седмици, където се стреля по няколко човека, които бяха африканци, като целта беше да се убие максимален брой африканци. Още един епизод. Днес отново имало стрелба и са ударени най-много африканци. Те нямат юридическа закрила, а е нужна такава за всички държави членки. Искаме европейски координар за борба срещу афрофобията. Европейската стратегия, свързана с а, различни модели, свързани с ислямофобията, ЛГБТ и ромите, трябва да бъде подсилена. Госпожо комисар, възнамерявате ли да се насочите и срещу афрофобията? И накрая, госпожо комисар, ще подкрепите ли нашето искане за Европейски фонд за правата на човека и демокрацията? Като има предвид какво се случва с гражданското общество и неговото все по-голямо ограничаване. please. Eh, Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за това, че винаги сте готова да отговаряте на наши въпроси, да отговаряте на нашите искания. Искам да ви задам един въпрос, който е свързан с хоризонталната директива за равните възможности. И след това, тъй като говорихме вече за това, искам да говоря за директивата за борба срещу търговията с хора. Там също са нужни равни възможности. Трафика на хора се увеличава по света. Променя се също така и начина по който се извършва този трафик. Комисията ще излезе с едно съобщение за трафика на хора. Парламента не е съгласен изцяло с тази стратегия. Нещата се развиват променят се начините, по които работят трафикантите на хора. Европейската комисия смята ли, че трябва да преразгледа директивата и добре ли е според вас да промените малко стратегията си? Госпожа Юрока. Госпожо Мецола, и вие ли имате въпрос? Колежката е някъде в трафика и аз ще питам от нейно име как изглежда стратегията за ромите след 2020 година. Какво е научила Европейската комисия от тази рамка, какъв е напредъка за интеграцията на ромите, какви мерки възнамерява да предприеме комисията в тази посока и как ще засилите рамката след 20 та година, както бе поискано в резолюцията, наскоро приета в Европейския парламент. Колко средства са разходени от 2011 на сетне какво се случва с ромите в Западните Балкани и как ще има по-добър мониторинг. Благодаря. И аз ви благодаря, колеги. Това се нарича структурен диалог. Не е много структуриран. Друг въпрос ли има? А, да, още по-неструктурирано да се получи. Чудесно. Още един въпрос ще се... Не, не, искам да вляза в структурата. Имам въпрос по общия регламент за защита на данните. Много дебати имахме за този общ регламент, дълги дебати. Направихме и техническа проверка по правни, по езикови въпроси. И сега няколко седмици преди да започне изпълнението на този регламент, съветът започва да прави коригендум. Аз не съм чувала такова нещо. До сега да се е случило. Какво знаете за този коригендум? И какво е мнението ви? за стратегията на съвета. Съветът, кориендум. Да, е отговора да. Yeah. Да, да. Um, oh, so many issues with that. Um, okay. So, I'm very conscious. И така, един милион въпроса ви зададохме. Повече от обичайно, но просто ваше е, обхват на дейността на Оширок, така че заповядайте. И аз ви благодаря. Винаги казваме, че следващия път ще ограничим въпросите малко, за да може да говорим по-задълбочено. Явно не става. Ще се опитам обаче оптимално да подходя, за да говоря на всички въпроси. Първо питахте за уликите и правното основание. А, нека да ви кажа как вървят нещата в срокове. Предложението трябва да бъде прието през април, 17 април, ако не се лъжа. Отлага се няколко пъти. Защо? Тъй като е сложна темата, много е деликатна, много спорни аспекти има, по които трябваше да работим. Питахте за правното основание. Член 82 съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Е този член. След това отново за доказателств... доказателствените средства. Трябва да се излезе с паневропейски инструмент, който да даде възможност на правоприлагащите органи да получават доказателствени средства в трансграничен план. Това в момента не е възможно. Това трябва да се прави на базата на ясно, ясен обхват. Казах, че електронните доказателни средства трябва да отговарят на критерия пропорционалност. Трябва да се обсъди а, обхвата и съответните дела. А, говорим за европейска заповед за произвеждане на доказателство, за представяне на доказателство. А, това трябва добре да се обсъди и да се види какви са предпазните механизми за случаите, в които информационните и технологични дружества ще трябва а, да разгледат искания от държавата за предоставяне на такива данни, които да се използват за доказателствени средства и може да има някакви съмнения около тяхната правна сила. След това трябва да се излезе с добро решение за режима, който ще бъде отвъд границите на Съюза. Споменах в встъпителните си думи, че ще говоря с американските ни партньори за режима за реципрочност. Как да се постигне най-добро решение – По настоящия режим, голямата част от доказателствените средства могат да бъдат прехвърлени на САЩ. Трябва да сме сигурни, че правоприлагащите органи а, могат да получат тези доказателствени средства. Опитваме се балансирано да подходим. Има изискване да имаме по-добро правоприлагане и от друга страна защита на основните права както и личните данни на хората. Сега, реакцията на ИКТ общността. Ясно е, че съдиите, и прокурорите искат такъв инструмент, но информационно-технологическите дружества искат повече правна сигурност и по-солидни, по-стабилни правила, които да им дадат по-ясна картина за това как да се държат при определени случаи, когато правопилагащ орган им е изпратил искане за електронни доказателствени средства. Работим усилено по предложението. Очакваме, разбира се, и вие след това да го разгледате, да го обсъдите, да изразите своите идеи по защита на основните права, но и бъдещите възможности за развитие тъй като е много важно това законодателство, много е нужно. То е в рамките на наказателно-правната сфера, но има и много въпросителни още около него. Надявам се да постигнем точното решение. С министрите на правосъдието говорим по тази тема от холандското председателство на Сетне, което мисля, че беше 2016 година. Министрите чакат също с нетърпение. Така че и аз трябва да изляза с резултат след толкова много дискусии и сложна правна дейност. Сега за пътническите данни, въпроса на госпожа Зипел и решението на Европейския съд свързано с трети страни. Европейската комисия ще трябва да преразгледа общия си подход към споразуменията за пътнически данни, преди да поднови преговори. По-настоящем говорим само за Мексико, т.е. преди да започнем преговори с други трети страни. Обедена съм, че знаете, че Япония иска преговори с Европейския съюз за пътнически дайни имайки предвид Олимпийските игри там, така че това е много наболял въпрос. Ще продължим да обясняваме на партньорите си каква е правната рамка за прехвърляне на такива данни към трети страни, както и е заложено в становището на съда, както и ще подчертаем нуждата да се подобри сигурността на гражданите, като това се съчетае с защита, висока защита на личните данни. Ясно е също така, че това ще окаже въздействие върху други споразумения. Становището на съда е свър... говори за Канада и не засяга задълженията на държавите членки да прилагат до май 2018 година директивата за данните. Много е техническа тази тематика. Добре обаче да се зададат същите въпроси и за колегите, на колегите, които отговарят за вътрешните работи, тъй като това е в тяхното поле на действие, в техните ресори защита за лични данни. Отново е защи... Е свързано с защитата на личните данни. Казах, че ще бъда много стриктна и строга този път. Така бях и миналия път. Бях... Всъщност говорихме по този въпрос през март. При промяната на администрацията имаше проблеми, но многократно, на много места. Там подчертавам, че този щит почива върху доверието и след това върху голям лист, списък, извинете, задължения, поети от Европейската комисия, разбира се, но най-вече от администрацията на САЩ. Дали сме ясна препоръка, има и препоръка на работна група 29, има крайен срок, отивам в САЩ, като ще привлека вниманието на всички заинтересовани страни и ще настоявам за крайния срок. Искам да подчертая, че САЩ вече прилага част от нашите препоръки. Например, подобряването на процеса на сертифициране и установяването на фалшиви искания. Искаме обаче омбудсман, който да работи напълно. Знаете, че се предложи тази идея от американска страна, като това ще бъде съответното място, независим орган в американската администрация, който ще се занимава с оплаквания, жалби от европейци, които имат някакви съмнения, че правоприлагащи органи са имали достъп до техни данни по нередовен път. Искаме да има лице, което да е пълноправно и пълномощено. Имаме строги условия. Когато бях в САЩ през март миналата година, едно длъжностно лице на висока позиция каза, че този щит не е сред приоритетите на администрацията. И аз казах, ще бъде приоритет, ако кажем ясно, че ще спрем системата, ако не работи. Надявам се, че сега нещата се разбират по-добре от тяхна страна когато се срещам с представители на различни дружества, не само американски, но и европейски компании, те винаги говорят за това, че е нужно да има някаква правна уредба. Трябва да ви кажа, че търпението ми се изчерпва. И съвсем ясно го казвам. Сега казвам го и тук пред вас, ще го кажа и когато посещавам, посетя, извинете, Вашингтон. Ще имам пред себе си правния анализ, какво се случи с 702, което вие споменахте. Какви са другите последствия от новото американско законодателство? Ще поискам много цялостен правен анализ, с който да се запозная, защото има нужда от гаранции от американска страна. Ще чуя становищата на американските граждански организации. Винаги се виждам и с тях, тъй като имам нужда а, и от тяхна, тяхното мнение. Ще чуя и мнението на търговските дружества. Смятам, че Европейския съюз трябва да подходи по-твърдо и да се спазят заложените крайни срокове. Същото се отнася с Федералната комисия по търговия на САЩ, също са ни обещали много сериозни неща. За върховенството на закона сега. Връщам се към въпросите. Трябва да се укрепи рамката. Това може да стане, като по-добре се определи какво разбираме под върховенство на закона като принцип. Това е основен принцип на демокрацията във всяка държава. Мнозина, включително хора, които са високопоставени, са убедени, че ако спечелиш изборите, всичко ти е простено, защото си спечелил. Това не е вярно. Върховенството на закона ясно казва, че независимостта на съдебната система и баланса между различните власти в държавите трябва да остане недокоснат от политическите сили. Сега, има различни системи в различните държави членки. Обсъждам това с държавите членки, там където извършваме по-голямо наблюдение, свързано с върховенството на закони, да винаги излизат с един аргумент. Казват, има различни системи, има държави, където няма конституционен съд, има държави, в които няма е, висш съдебен съвет. Да, имаме 28 уникални системи, но тези уникални системи трябва да почиват върху едни и същи принципи, принципите на върховенството на закона. И затова излязахме с тази инициатива. По-добре е да се определи не само по това какво разбираме под върховенство на закона, но и какви да бъдат механизмите, какви да бъдат новите начини за работа с данни, как можем да извършваме по-голям или по-засилен мониторинг. Ще работим с идеите и предложенията, които вие предложихте във вашата резолюция, тъй като там има много полезни идеи и пътища напред. Обедена съм, че трябва да направим всичко това, за да засилим и правната сигурност в Европейския съюз. Това е пряко свързано с въпроса на госпожа Саргентини за условията при върховенството на закона за бъдещата МФР. Когато излязах с тази идея, имаше много паника в някои държави членки, защото това се разглеждаше като пръчка, която размахвам пред държавите, които използват кохезионните средства. Сега казваме не. Това се отнася до хоризонталното финансиране, до всички средства, които се разпределят между държавите членки, независимо коя е държавата членка. Трябва ясно да се дефинира понятието върховенство на закона. Как функционира върховенството на закона в държавата? Ще формулираме това, като говорим за независима функционираща съдебна система, както и механизми за контрол и одит в държавите членки. Тоест ще има определение, съпътствано с подробно описание на това, какво включваме под термина върховенство на закона държавите членки. Трябва да бъдем максимално конкретни, така че хората да нямат съмнение, че в бъдеще може да има някакво произволно вземане на решение, да речем. Не ни харесва определена държава членка и хоп, спираме им парите. Е, никога не бих си помислила, че ще дам начало на една такава грешка. Трябва да се направи нещо с, те, с това поставяне на условия. Много други условия трябва да се забравят за средствата на Съюза. Трябва да има упростяване на правилата за средствата. Трябва да настояваме на големите теми, които са важните теми. И една от тях е върховенството на закона. Сега отново за средствата и въпросите ви за Словакия също така. Средствата на Съюза или корупцията, измамите, може би са в дъното на този ужасяващ случай. И ако това се докаже, ще видим колко е важно да се създаде Европейската прокуратура на време 2020 година и този орган да бъде независим специализиран орган, който да се занимава с големите финансови престъпления в Съюза, включително корупция и измама с средства от структурните фондове. Обедена съм, че подхождаме правилно и за това призовавам и другите държави членки, тъй като не Словакия, не щях да кажа Словакия, но не са се включили Швеция, Малта, Полша и Унгария. Надяваме се Нидерландия да се присъедини скоро. Особено в държавите членки, където се очакват нови големи суми, които да отидат по кохезионни проекти, в случая Полша, Унгария, имам предвид, според мен тези държави трябва да преосмислят становището си и трябва да се присъединят към Европейската прокуратура, защото смятам, че трябва да е наша обща цел да се борим срещу корупцията с европейски средства. В крайна сметка не става дума само за пари, става дума за доверието на дънакоплатеца в Европа. Ще видим докъде ще стигне словашкия случай и как ще се развие. Силно се надявам извършителите на това ужасяващо убийство да бъдат наказани скоро. Но това е и една полка, която трябва да си извлечем. Трябва да създадем прокуратурата на време, да заложим условията за бъдещи средства и по-добре да защитим честните, включително журналистите, подаващите сигнали. Мога да ви информирам, че завършваме предложението за защитата на подаващи сигнали. Това ще бъде хоризонтално законодателство и аз се надявам това да увеличи шансовете на честните, когато видят някаква нередност която върви срещу общия интерес, да могат те да се чувстват защитени, за да сигнализират. Това е един много важен план. Uh, on implement, uh, so on, on EPPO there was... Uh... Сега за... За общия регламент за защита на данните, да. Наистина, срокът много приближава. Ние сега работим в три посоки. Най-напред опитваме се да координираме работата на държавите членки по съответното законодателство. Е, това е регламент, той веднага се прилага, това е ясно, но има законодателство в държавите членки, което трябва да се усъвремени и важни са подробностите, защото ние искаме унифицирани правила. Но има и пространство за отклонение. Затова комисията много внимателно наблюдава ситуацията в някои държави членки. Опитваме се да работим с тях, така че те да не се отклоняват от духа и от текста на регламента. В момента имаме само две държави членки, които са приложили, приели, при, приели законодателство. А, това са Австрия и Германия. Други държави членки приключват процеса, а други държави членки вероятно няма да приемат законодателството на време, така че регламентът трябва да се приложи веднага в националното законодателство, а националното законодателство трябва да се насочи главно към публичния сектор и пробойните там. Най-важни тук са малките и средни предприятия. Много от тях са оплашени от новите правила – много от тях се страхуват на празно, защото всички трябва да оценят до каква степен общия регламент се отнася за тях. Е, те трябва да разберат повече за какво става дума. Те имат нужда от повече консултации на време и това е всъщност за държава, е, това е тук задача на държавата членки да дадат информация. Аз получавам десетки е, имейла всеки ден за, с въпроса как да, да приложа общия регламент в моята компания. И аз им отговарям, но това не е моята роля. Общия регламент за защита на данните трябва да се чете и да се тълкува във връзка с националното законодателство. Но на 24 януари ние ще излезем с насоки за компаниите. Излязохме с насоки за компаниите. Освен това, ще инвестираме и повече средства в кампании, информационни кампании. Така че надявам се тези всички мерки да бъдат приложени до края на тази година. така че хората да разберат как да се подготвят по най-добър начин. Общия регламент за защитата на данните е доста твърд законодателен акт. Той има много голямо влияние върху бизнеса и върху публичния сектор. И ако хората, гражданите, не упражняват правата си, които ще получат чрез общия регламент, всичко ще е на празно. Ето защо смятам, че трябва да поощрим информационните кампании и да работим с държавите членки, с компетентните органи и с компаниите, които искат да, да си сътрудничат с нас. Защото самите компании трябва да информират клиентите си, че те уважават новите права за защита на личните данни. Аз това много пъти съм го подчертавала на среща. Бизнесът по този начин ще получи повече доверие на клиент, от клиентите. И това е важно за конкурентоспособността на компаниите хората в Европа ще могат да разберат защо всъщност ние предложихме това законодателство. Сега е Истанбулската конвенция. Наистина това е тъжна история. А това е много полезно, полезен инструмент, който е много добре целеположен. Той се насочва срещу насилието срещу насилието срещу жените и децата, и то не само по отношение на традиционните форми на насилие. Естествено, тук не става дума непременно за европейски традиции, но става дума и за борба срещу насилствените бракове, отвличанията и гениталното осъкътяване. Неща, които не трябва да имат място в Европейския съюз на 21 век. За това Европейският съюз се присъедини към Истанбулската конвенция. Благодаря на Европейския парламент за подкрепата. Особено благодаря на госпожа Далон Бонефа и госпожа Кораца Билт за усилията. 17 държави членки са ратифицирали конвенцията, още някои се готвят. В някои държави членки има много разгорещени дебати. Ето България, например. Не става дума за порицаване, но в България в момента е, е, председателстваща съвета и затова следа дебата в България много отблизо. Е, самата, самото заглавие Истанбулска конвенция създава напрежение. И то не, не, негативни и враждебни реакции създава. Освен това, има проблеми при превода с езика. Има тълкуване на текста, на конвен... а именно, че конвенцията иска да въведе третия пол и има объркване между а, термините секс и пол. Ние не, няма разлика между... Ние не правим такава разлика. Освен това има много силни настроения в някои кръгове, че Истанбулската конвенция ще разруши традиционното семейство. И е, тук трябва да обясним по-добре. Аз трябва да обясна по-добре какво искаме да, да постигнем с Истанбулската конвенция. Искаме да намалим, да се борим против насилието срещу жените, домашното насилие, насилието срещу децата – Е, феномен, който го има във всички държави членки на Европейския съюз. За тази цел трябва да ратифицираме конвенцията. В Словакия, например, те приемат следния път. Те няма да ратифицират конвенцията, но ще изберат някои елементи и ще ги въведат, ще ги заложат в законодателството си. И аз все още вярвам, че могат да ги убедат да ратифицират конвенцията. Словаците. Аз не бих искала този подход, който предприемате, но искам да ви покажа, че някои държави членки се опитват да намерят някои, някакви решения. Аз не съм съгласна с тях, с тези решения, но в крайна сметка държавите членки трябва да си вземат решението. Сега за ромите. Да, това е друга неприятна история. Имаме стратегия на европейско равнище, имаме и стратегии от държавите членки, милиони думи, милиони страници и няма много резултати. Ето защо искам едно, една добра оценка на стратегията за ромите. Е, срещнах се с оценителите и помолих да направят, те, те да направят една добра картина, една истинска картина за това какво работи и какво не. Ще ви дам някои примери а именно с тези страни, при които предприехме процедура за нарушаване на законодателството за деца а, в училище. Е, процедурите за нарушаване ще продължат, но аз бих искала да видя резултати на място. Бих искала да видя и промени. Когато анализирах ситуацията в една от тези държави членки. И когато говорих с учителите в училищата, е, когато говорих с е, родителите, активистите и политиците, стана ясно, че образованието не може да реши само проблемите. В тази страна имаме закона за училищата, където се изключва дискриминацията, но трябва да се работи повече с семействата, с борбата срещу бедността, с сегрегацията и то не само в образованието. Това е работа за всички актьори в държавата членка. Не обичам думата холистичен подход, защото това е клише, но точно такъв подход ни трябва тук. И аз ще посетя всички страни, където има проблеми за защото е важно стратегиите за ромите да ги приложим тази година, виждам, че има практически проблеми. Има неща, които работят в нашите стратегии, има и много практична перспектива. Защо а, действаме сега? Скоро ще говорим за конкретните приоритети за финансовата рамка. Не бива да повтаряме същите грешки, т.е. да планираме пари, които не са нужни никому. Трябва да планираме по-добре. Сега за афрофобията, за дискриминацията и целият този те, тематичен комплекс. Мисля, че комисията прави всичко възможно да покажем, че не бива да има неприемлива е дискриминацията. Имаме рамково решение за ксенофобията, за дискриминацията. Имаме е, законодателство в областта на антидискриминацията. Трябва да заложим на директивата за ръпнопоставеността. Тя трябва да бъде приложена. Сега, Ситуацията каква е? Има блокаж в съвета. Бех искала да имам дискусия през пролета с министрите тази година. И очаквам, че ще чуя аргумента, че всичко ще е много скъпо. Искам да актуализирам цифрите, защото ние работим с, едно, с цифри от 2008 година – економич, економичният анализ или оценката на въздействието трябва да се актуализира, защото да, ще има разходи, но, при, но предимствата ще са много големи също. Така че много енергия ще инвестираме тази година в тази инициатива. Ще ви информирам за дебатите в съвета и с удоволствие бих дошла отново на втората половина на годината да ви информирам за това. Има възможност за задълбочено сътрудничество. Това обаче не е възможно за мен. Нещата са прекалено сериозни тук. Не говорих, не отговорих на въпросите на господин Юрек. Да, директна, пряка демокрация – ще ви дам личното си схващане. Нямам нищо против референдум и пряка демокрация. Всичко това е важно. Въпросът е обаче какви са условията. Личното ми мнение е, че трябва да се получим от Брексит. Е, видяхме колко е лесно да се промият мозъците на хората, да се повлияят те чрез фалшиви новини. Невероятно е. Трябва да се проверят, трябва много внимателно да се зададат условията за един референдум, но в крайна сметка държавите членки решават и те са отговорни за решенията си. Особено семейните проблеми, семейните въпроси, това е компетенция на държавите членки, така че не могат да изляза с официална позиция тук. Сега номинацията на генералния секретар. Благодаря ви за този въпрос, не го очаквах. Но Софи Интфелд винаги задава добри въпроси. Трябва да кажа, не съм получила въпроси от гражданите. Получавам въпроси за ужасни случаи, за дискриминация, за бедност, но по този въпрос не съм получила запитване. Така че комисията прие, одобри предложението, това е. Аз не мога да ви кажа нищо повече. Но ще се върна на този въпрос последствие, когато се осведомя. Дали пропуснах нещо? Същитата на данните от страна на европейските институции. Комисията работи много интензивно за деблокиране на досието, защото смятаме, че това досие трябва да влезе в сила при влизане на общия регламент за защита на данните. Мисля, че имаме решение за правоприлагащите агенции. Надявам се, че ще може да направим всичко възможно за деблокиране на досието. Какво пропуснах? Трябва да приключим и три, три странните срещи за електронното лично пространство, за защитата на електронните данни. Equal Treatment Directive, I have just said that uh, I will deal... Директивата за равнопоставеността, тази година ще се занимая с нея. С държавите членки обсъждаме позициите си, но те не са променили от последния дебат. Надявам се, че ще се занимаем с темата през пролетта. По макроекономическия въпрос отново е добре да разгледаме цифрите, по-внимателно да ги анализираме. Надявам се, че е задълбоченото сътрудничество няма да е крайното решение. Съществува, да, като план Б, но въпросът е принципен и трябва да се включим. По равнопоставеността. Тя е предмет на дейност на едно министерство в държава членка, но това министерство има нужда от сътрудничество с другите министерства да си постигнат целта. За трафика на хора нямам ем, информация, с която отговоря на въпроса ви. Ще ви отговоря, когато получа повече подробности. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо комисар. Благодаря на колегите за зададените въпроси. Занимахме се с всички въпроси от вашето портфолио. Ще се видим след няколко месеца. А междувременно и депутатите ще се срещат с вас в индивидуални срещи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за зададените въпроси. Очаквам да си сътрудничим добре по темите, които обсъдихме тук днес, а и по други теми. Благодаря. Благодаря ви и аз за работата, която вършите. Благодаря, колеги. С това приключихме тази точка. Последната точка се отлага, така че преминаваме към срещата на координаторите, която е предвидена от 5.30. colleagues, um, we're going to go straight to the coordinators meeting, but if, you, if you're not um, in the coordinators meeting, if you could leave